Добро утро. Трябва да започнем. Знаете, че имаме ясен график, имаме изслушване тази сутрин, ще имаме оратори. Бих искал да оповестя решението на координаторите от вчерашното среща. Е, както знаете, те вече са ви раздадени. И ги приемаме за одобрени, ако нямате бележки. И така, да започнем с изслушването. Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Корея. С голямо удоволствие приветствам нашите гости, които притежават е, изключителен опит е, и познание в областта на международната търговия. Много моля ораторите да говорят не повече от 10 минути, така че да имаме време за дискусията след това. Вместо дълги изказвания, които да ограничат времето. Ще започнем с е, господин Стивен Уолкок. Къде сте, господине. Благодаря. Преподавател в международната политическа в катедрата Международна политическа економика и външни отношения в London School of Economics. Радвам се да ви приветствам тук, господин. Аз самия съм бил там 70-те години и той е от Международния отдел, Международна търговия и участва също така в оценката на въздействието. Имате думата, професор Улкок. Благодаря. Искам да представя колегата си Бакманс, който също а, участваше в проучването. Бих искал да ви кажа само, че това проучване е извършено от нашето звено е, съвместно с университета в Мастрих и а, Немския университет. Основали сме нашите проучвания върху съществуващите данни и новите проучвания. Целта беше да се осигури един, една балансирана оценка на съществуващата дейност, извършена в областта на споразумението за свободна търговия. В началото на своето изказване искам да кажа, че това споразумение между Европейския съюз и Корея ни предоставя възможност за развитие на търговията тогава, когато преговорите от Доха са в застой и споразумението между САЩ и Корея все още не е ратифицирано. То е едно всеобхватно споразумение, вероятно най- широко обхватното, стартирано от Европейския съюз е, в рамките на този тип споразумение до днешен ден. Има разширение на либерализацията на стоките, на услугите и споразумението навлиза в нови територии, що се отнася разпоредбите за новите правила. Що се отнася е, съотносимостта с е, СТО, несъмнено има пълно съответствие с е, широкото тълкование на член 24 ГАЦ, 5 член също на СТО, свързано с е, покриването на намаленията в тарифите и ангажиментите в областта и на услугите. Освен това, правилата са съотносими с принципите на СТО, що се отнася техническите бариери до, на търговията и мерките. Споразумението изпълнява ефективно принципите на СТО и въвежда е, много ясни разпоредби за изпълнение. Малко по-късно ще разгледам някои от тях. Има някои области, където споразумението е с СТО+. разбира се, що се отнася до конкуренцията. Знаете, че СТО нямат конкретни разпоредби, а по отношение на обществените поръчки е СТО+. Що се отнася до, между, до интелектуалната собственост, то преминава отвъд споразумението ТРИПС в редица измерения, особено по отношение на географските обозначения, където се задават два регистера – и това е в съответствие с това, което Европейския съюз се опитва да постигне в многостранните споразумения в тази област. Трябва да споменем, че все още има противоречие, що се отнася до въздействието на споразумението по отношение на духа на многостранност. Води се дебат дали използването на двустранни споразумения всъщност не подкопава е, духа на многостранните. Разбира се, двустранните споразумения са основен инструмент за е, развитието на търговията с е, различни е, страни, участващи подобно споразумение по настоящем. Искам да ви напомня, освен това, че коментарите ни са базирани върху съществуващите проучвания, няма нови такива е, по-малко от 1% за Корея е дело от БВП, а една десета от процента за Европейския съюз, измерението на споразумението. Разбира се, въздействието върху корейската економика е по-голямо, защото тя е по-малка економика, а освен това има и висок ниво на протекционизъм. Повечето от проучванията, включващи последните проучвания, публикувани през месец май тази година, стига до същите заключения, така че в крайна сметка мащаба е, е правилен. Що се отнася до ефектите върху търговията? Ясно е, че повече сектори на Европейския съюз, повече от отраслите ще имат печалба, а по-малко ще има загуби. Има потенциални е, ползи за сектор услуги в Европейския съюз. Освен това, е, машинопроизводството, фармацевтичния отрасъл и до по-малка степен селско стопанство и храни, що се отнася до увеличаване на експорта. Последното проучване, инициирано от Европейската комисия, предполага 33 милиарда евро за Европейския съюз печалби – което означава отново, че е, мащабите са ясно поставени, по-високи са от предишно заложените проучвания, но е, сега вече изследването навлиза много повече по отношение на е, количествените измерения, търговията, бариерите в областта на търговията с стоки и услуги. Споразумението, разбира се, не може да премахне нетарифните бариери. бариери бари... Тарифите могат да бъдат премахнати, като... но нетарифните бариери изискват още повече нашето внимание, за да бъде разрешен този въпрос. Ползите тук зависят от резултатните мерки, насочени към преодоляване на този проблем, свързан с нетарифните бариери. Резултата свърза с търговията в Корея. Отново позовавам се на последните данни. Предполага около 23 милиарда евро печа, полза за Корея, което означава разбира се, свиване на дефицита на Европейския съюз с Корея. Повечето от проучвания посочват концентрация в областта на автомобилния отрасъл, увеличаване на експорта на коли, Корея и до по-малка степен текстил и електроника. Те намаляват значително своите обеми, последните два отрасла. И всички проучвания, включително и последните, не засягат всъщност аспекта, свързан с външните преки инвестиции в Европейския съюз, например, имайки предвид предприятията в Чехия и Словакия, които са корейски, което ще доведе до сериозни намаления в нивата на корейския експорт. През последните няколко години наистина тук имаме спад в обемите що се отнася до корейския спорт в Европейския съюз. Възстановяването на мита е, отговарят на, на практика субсидията за Корея, имайки предвид разчетите, въздействието, ако се стремим към средно число, това е около 1,5%. По-нататък, правилата и нетарифните бариери. Разпоредбите, свързани с техническите бариери, са изключително важни. Ако в крайна сметка Европейския съюз следва да извлече значителни а, повече а, ползи в различните отрасли, включ... като започнем от автомобилния, минем през машиностроенето и химическата промишленост – тези споразумения, които са отраслови, предлага добра перспектива за справяне с съществуващите разпоредби, технически. Лансират се въвеждането на международните нормативи в Корея, използването на техните еквиваленти, въвеждането на нови концепции, така че в крайна сметка да могат да се разгледат и спорните аспекти Свързано е с, разбира се, и различни разпоредби за разрешаване на съществуващите спорове и конфликти. Позвам се отново и на споразумението Корус, което е между Корея и САЩ. Що се отнася до интелектуалната собственост? Това е първото споразумение, в което всъщност Европейския съюз прилага общите европейски цели за резултатно изпълнение на разпоредбите в областта на е, опазването на правата върху интелектуалните собственост с съответните географски обозначения и ТРИПС плюс, защото се включват и наказателните мерки при нарушения. Има и още един, един, една-две други области, в които също се позовава споразумението на стандартите на ТРИПС. По отношение на конкуренцията. Съществува паралелно двустранно споразумение между Европейския съюз и Корея за сътрудничество по отношение прилагането правилата на конкуренцията. Споразумението също така включва и разпоредби за прозрачност – които се попадат по смисъла на СТО+. По отношение на обществените поръчки тъй като Европейския съюз и Корея са подписали споразумението за покупки и съответните правила, които основно са а, с, с GPA, има ангажименти по отношение на централните системи за обществени поръчки и договори. Както вече споменах, споразуменията за уреждане на споровете въвежда правила, които са тип правила на СТО, със съответните съдебни процедури, които са и доста бързи. По отношение устойчивото развитие, което е всъщност свързано с е, е, трудо, труда и околната среда, споразумението включва за първи път разпоредби, които лансират е, основните стандарти в областта на заедостта е, и дневния ред за достоен труд. Има някои стандарти на Международната организация на труда, които Корея все още не е ратифицирала. Това са правила, които обвързват страната с съществуващите конвенции на Международната организация. Тук все още има някои пропуски. Тяхното преодоляване би помогнало за изграждане на основните стандарти. Председателя, господин професоре, може ли да приключите? По отношение на графика, въпросът е дали ранното прилагане и влизане в сила би било ефективно. Общо взето, в доклада ние посочваме, че разбира се, има ползи за първите, които влязат на пазара, както в сектора услуги, така и машиностроенето. Така че колкото ние сме за по-ранното въвеждане, а не за забавяне на споразумението. В е, обобщение, балансът в споразумението е, изглежда и в полза на Европейския съюз. Разбира се, всички споразумения е, имат в е, основата си различни е, разходи, които са записани. Е, във всеки случай мога да кажа, че сега е, на сегашното споразумение те са доста скромни по отношение на Европейския съюз разходите за корекция ще предоставят възможност за подпомагане на унези отрасли или подотрасли, върху които ще има по-голямо въздействие споразумението. И накрая искам да подчертая факта, че е, е, ръста в експорта ще в Европейския съюз зависи изключително много от ефективното и резултатно използване на споразумението. Благодаря. Председателя. Благодаря ви. Следващият ни гост е Игнасио Гарсия, който е главен преговарящ по това споразумение в Генерална дирекция търговия. Това е един от постоянните ни гости тук в комисията. Игнасио Гарсия, заповядайте. За пореден път имате думата. Моля да се вместите в 10 минути. Благодаря ви, господин председател. Нека първо да ви кажа, че господин Съливан се извинява поради лични причини. Не е в състояние да говори той пред вас днес. Искам първо да поздравя авторите на изследването за високото качество. Много всеобхватно е това проучване. Аз ще се съсредоточа върху четири основни момента обаче и ще се опитам максимално конкретен да бъда в изложението си. Първо бих искал да подчертая потенциала за развитие на сектора на услугите. Господин Паскал, предполагам, че повече ще поговори за това. Основните четири е, сектора за износ от Корея са машиностроенето, е, химическата промишленост, части, автомобилни части и а, фармацевтичната индустрия. Между 6 и 8% е износа в редица области и има съществен, е, има доста сериозно на конкуренция с други страни на членки на ОИСР, като например Япония. В рамките на 3 години ще има доста, доста отрицателно въздействие върху европейския износ. И това е нещо, което проистича поне от премахването на митническите тарифи и тяхното намаляване. Втората тема, която бих искал да засегна е подхода към немитническите пречки. Когато говорим за автомобилостроенето, електрониката и фармацевтиката, там всички съществуващи немитнически пречки, които са определени от съответните отрасли, смятаме, че в споразумението са заложени механизми за справяне с тях по доста ефективен начин в автомобилостроенето. Трябва да подчертаем, че в Корея се следват както американски, така и европейски стандарти. А, така че за да се продава от наша страна на а, корейския пазар, трябва а, да сме максимално пригодени към този а, пазар. Това се отнася до безопасността и опазването на околната среда, като изисквания а, Корея, след като прецени нашите стандарти, прецени, че нашите са идентични с американските. Електрониката. Корея, за разлика от Европейския съюз, прилага доста сериозен регулаторен режим по отношение на изпитването от трети страни в корейски лаборатории. Тази процедура се премахва в резултат от споразумението и ще се следва в Корея много по-лека процедура в съответствие с европейската. Естествено, това води до потенциала за възникването на нови пречки, нови бариери в бъдещето, но а, има правно задължение да се премахнат всякакви нововъзникващи бариери. Най-вече в автомобилостроенето, в рамките на 75 дена ще могат да се разрешават спорове и да се получава решение от трета страна относно това дали а, Корея е нарушила разпоредбите на споразумението или не. Много от условията в нашето споразумение не съществуват като задължителни изисквания в партньорството между Корея и САЩ. Нека да подчертаем, че за първи път сключваме споразумение с а, а, азиатска страна, при която тази азиатска страна приема нашите регулаторни изисквания и това се отнася до автомобилостроенето, географските обозначения и други аспекти на споразумението за свободна търговия. Самото споразумение е доста новаторско в областта на въпросите на опазването на околната среда и трудовите отношения. И това вече бе подчертано. Що се отнася до конвенцията на Международната организация по труда, на тези конвенции, които са ратифицирани, се подчиняват на три нива на изпълнение. От една страна имаме ратифициране, след това имаме ефективно изпълнение, тогава когато нямаме ратификация, може да има задължение съответното законодателството на страната да е в съответствие с основните права. Такива ангажименти, разбира се, са поети от двете страни, но това, което е ново в настоящото споразумение е, че тези стандарти залягат като част от него, като контролът по този процес ще се води от гражданския сектор. Синдикати, неправителствени организации ще участват пряко. И накрая искам да кажа, че по време на преговорите сме си давали сметка, че има много деликатни въпроси за европейската страна. Направили сме всичко възможно тези деликатни страни да залегнат и да се отчетат в споразумението. И а, в тази връзка мога да повдигна три въпроса. Първо, преходния а, период в премахването на, тарифните пречки е по-дълъг, 5 години. В а, други а, чувствителни области а, ще има а, специално третиране на европейските изисквания за правата за обозначаване на происхода. Убеден съм, разбира се, че благодарение на процедурата по съвместно вземане на решение и ролята, която играе Европейския парламент, подобни проблеми ще бъдат разрешавани максимално ефективно. Мисля, че с това ще огранича своето изложение. Мисля, че изследването на професор Вулкок начерта другите основни моменти, които аз не бих искал да повтарям. Председателя, благодаря Игнасио за това, че ни спести време. Третият оратор е господин Иван Ходък, който е генерален секретар на Асоциацията на европейските автомобилопроизводители. Господин Ходък е завършил е, университета в Копенхаген и а, е, преподава в Брюш. Имате думата, господин Ходък. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря много, че ни давате още веднъж възможност да представим нашата позиция по проекто споразумението между Европейския съюз и Корея. Позволете ми да кажа съвсем бързо. Самия факт, че споразумението все още не е а, ратифицирано, показва, че има някои проблеми, което е всъщност нищо ново под слънцето. На второ място, ние ценим високо проучването, направено от London School of Economics. Искам само да кажа, че това е едно обобщение на съществуващи материали, които ние познаваме и всъщност няма нищо ново в него. Позволете ми първо да ви дам някои числа за сектора. Искам да напомня, че според европейската статистика 36,6% от всички работни места в Европа са от автомобилната промишленост. Ние е, пряко и непряко работим с 10 милиона хора. В момента основните тенденции в автомобилната промишленост са, както всички знаят, изправени пред е, глобална конкуренция. Китай, Индия, Бразилия, държавите от АСЕАН е, защищават своята автомобилна промишленост. Е, това сме го наблюдавали преди, ще продължим да го наблюдаваме. Това ще се случва с Индия, с Китай. Всички те се опитват да защитят е, автомобилната си промишленост. Имаме усещането, че Нещата не са така в Европейския съюз и това е много важен сектор за европейската економика. Необходимо е да се запази производствената база в Европа, това, което се случва сега с преговорите. Ние виждаме, че производствената база излиза извън Европа. Това е създава проблеми е, с опазването на околната среда и с някои други проблеми. Позволете ми съвсем накратко да разгледам а, е, споразумението между Европейския съюз и а, и е, Европа в автомобилната промишленост. Корейците никога не биха подписали е, споразумението за свободна търговия. Всички знаят това. Ние имаме тарифи, които ще изчезнат е, от корейска и от европейска страна и нямаме проблем. Искам да подчертая, че нямаме проблем да сключим споразумението с Корея, но бих, бихме искали то да бъде балансирано. Аз смятаме, че в този момент това споразумение не е. А, балансирано. тарифните бариери в момента са въпрос, който се решава. Корея ще въведе нови е, бариери, но нямаме никаква гаранция, че корейските власти, корейското правителство няма да бъде в състояние да въведе нови търговски бариери. Ние виждаме това в преговорите по, по новото законодателство за въглеродния диоксид. И е ясно, че автомобилната промишленост е изключително важна за преговорите и това е един от доводите в преговорите. Когато разгледаме потребителския пазар, ние имаме. Е, е, ние отваряме за корейците един пазар от 80, 500 милиона хора, а техния пазар е 49 милиона. 14 милиона коли, 3,7 милиона в е, Корея, общия износ на автомобили 3,4 милиона от Европа, 2 милиона от Корея. През последните две години двустранен експорт на коли 3000, 32500 коли от към Корея и 541 000 коли към Европейския съюз. И това представлява 25% за корейския износ. Дисбаланса също така ясно се вижда в е, е, търговския дефицит. В момента това е 14 е, милиарда, 3,5 милиарда евро по, по Евростат. Е, това означава, че това е 25% от общия дефицит. Според нашите изчисления, този дефицит ще расте е, и ще достигне около 5 милиарда евро. Имаме огромен дефицит, отваряме а, сектора, не правим нищо, за да можем да постигнем баланс и нещата само ще се увеличават. По въпроса за нелоялната конкуренция, Както казах, е, ние нямаме нищо против е, свободната търговия, ние подкрепяме отварянето на пазарите и така нататък, но ние не можем да приемем нелоялна конкуренция. Твърдо смятаме, че е, възстановяването на митата, което беше дадено на Корея, създава нелоялна конкуренция, която е изключително трудна за нас. Следователно, ние смятаме, И това ще бъде извършено след премахването на тарифите и е, тази мярка трябва да бъде отнета на корейците. Не само Европейския съюз не дал тази мярка на други контрагенти, но това е нещо, което не се договаря с друга държава. Сега числата са много различни, но ако базирам тези данни на едно независимо изследване на Кради Суис и на база средна цена на автомобил 10 000 евро, може да се доведе да се стигне до 3 до 5 000 евро на автомобил. Комисарят Дегухт неодавна каза в едно интервю, с Франкфуртер Алгемайне Цанзитунг, че целта на свободната търговска споразумението за свободна търговия не е било да се отвори корейския пазар за малки европейски коли. Един друг проблем, който имаме, са предпазните клауси, двустранните клаузи, които би трябвало да ни дадат възможност наистина да се спрат мерките. Не смятаме, че тези клаузи са оперативни, те са ограничени по време. Защо трябва да бъдат ограничени до 10 години? И тези а, Клауси, предпазни Клауси, не е, коригират дисбаланса. Ние бихме желали Европейския съюз и държавите членки да пояснят е, каква е дефиницията, какво означава е, това. Е, е, много е направено от комисията и се дава възможност е, на е, сектора да започне разследвания, доколкото аз разбирам, ще бъдат разгледани и други неща. Трябва да се занимаваме също така с, um, Special Duty Drawback Clause. Това uh, тази клауза в момента не е оперативна. Когато разгледаме въздействието, резултатите са, че сектора няма да има полза от е, споразумението, а че нещата ще се влушат поне с 5 милиарда евро, и а, работната заетост ще намали, ще се намали с 1% и половина. Това означава 10 000 души. Ако трябва да се изнесе автомобилното производство от Европа, това е много добро а, средство да се постигне това, но вероятно вие не искате това. А, ще има едно увеличение от 400% от износ на европейски коли към Южна Корея. Ние смятаме, че това е невъзможно. Не смятаме, че може да има 400% увеличение на нашия експорт към Корея. На последно място, но не и по значение, би трябвало да имаме реална възможност да сме сигурни, че корейците няма да въвеждат нови търговски бариери, за да можем ние да имаме а, възможност да предотвратим въвеждането на нови бариери в сферата на опазването на околната среда и безопасността. Председателя го прекъсва. Благодаря. Надявам се, че ще. Да, председателят много ясно казахте какво мислите. Следващия е, оратор е доктор Паскал Карнес. Той е, се занимава с европейско право. Той е правен експерт за Европейската комисия и за Европейската банкова федерация. Той е директор на ESF, European Services Forum. Имате думата, господин Кернелс. 10 minutes, please. 10 минути. Благодаря, господин председателю. Първо, благодаря за поканата да участвам в изслушването днес и да бъда оратор пред комисията. Нашия форум е организация, която представлява почти всички е, сектор и отрасли услуга. Услуги виждате ги на екрана. Понякога не се разбира какво означава това, Председателя, моля, призовавам всички е, присъстващи да не водят разговори по мъжта си толкова високо, защото по този начин се отлича вниманието ни. Отново имате думата. Благодаря. И така, банкови услуги, за страховане, презастраховане. Това са, разбира се, услуги, които е, е, можем да посочим като примери, плюс строителство, е, пощенски услуги, селско стопанство, околно среда, телекомуникации, туризъм и така нататък. Всичко това е много важно за европейската економика. Това са нашите членове. Услугите са важни за економиката. Чухте колегата от автомобилния отрасъл, той говори за това, но да ви напомня, 60% от БВП е от частния сектор в услугите. Това е дела. 65% от цялата заетост в Европа са хора, които работят в частния сектор в услугите, повече от 100 милиона работещи и двама от всички 10 работещи в Европейския съюз работят в международната търговия всъщност не. Това означава, че това е много важен сектор. А, и Виждате на екрана всички тези цифри. Експорта през последните години много нараства, повече от 42% с Корея. И Корея вече е много важен наш партньор в отрасъла услуги тенденцията ще продължава в бъдеще. Ако разгледаме, например, нето а, цифрите по отношение на излишъка с корегия. Той расте от 2,2 милиарда до 3,5 тази сегашно време. Ето виждате, тази разлика само за 5 години е увеличение, което възлиза на 50%. И е, няма основания да мислим, че тенденцията няма да се запази. Споразумението, според нас, ще засили тази тенденция и ще увеличи ползите ни. 10% е увеличението средно на година. Искам сега да ви предложа следното. Да разгледаме този вариант. Ако разгледаме само нето излишъка, увеличението, както казах вече, това е 10% на година, Евростат в едно от проучването си сочи, че търговията с Корея е по-ниско, отколкото с останалата част от света, където процентът е 12. Така че това споразумение е изключително нужно за нас, за да имаме увеличение на оборота, защо ли да не стигнем до 15%, което ще ни доведе до 9,6 милиарда евро излишък плюс в, с търговията с Корея. Което значи, че ние ще имаме чисто печалба, нето печалба след 5 години изпълнение 2,2 милиарда евро, което разбира се е добре имайки предвид и економическата криза, през която Европа минава сега, ние наистина трябва да хванем местата, в които можем да реализираме ръст и това определено е една такава възможност. Надявам се, че Европейският парламент ще ратифицира това споразумение. Когато говорим за отрасова услуги, това не е само трансгранична търговия, това е инвестиция. Това означава, че ние трябва да отидем в страната и да служим на нашите клиенти там, където те се намират, което знае, че ние разработваме нашите филиали в съответните страни. Ако погледнем данните от преките инвестиции между Европейския съюз и Южна Корея, ще видим, че тенденцията е много заясна и важна през последните 5 години – Европа като цяло инвестира 12 милиарда евро в Южна Корея. Не е винаги ясно, че чуждите директни инвестиции, инвестиции 74% всъщност, които отиват в Корея, попадат в отрасъла услуги. Това са данни на Евростат. До сега Корея няма добра позиция, що се отнася приемане и освояване на тези инвестиции от Европа. Както казах, това е нашата, нашия девети партньор но само 16-ти поред по отношение на освояването на тези инвестиции, което очевидно е бариер в е, сектора услуги и пречи на нашите партньори и членове да водят успешна търговска дейност в Корея. Това се надяваме ще се подобри значително с подписване на споразумението с Корея. И така, посланието е да, европейските, европейския отрасъл услуги подкрепя изключително горещо това споразумение. Разбираме какво е посланието от автомобилния отрасъл, както и другите отрасли производство – а, ние, разбира се, подкрепяме и защитните клаузи и тези разпоредби, така че в крайна сметка да може да всичко да бъде равнопоставено. Но а, би трябвало да се направи точна оценка за общите ползи от споразумението като цяло което очевидно включва големия потенциал за полз, от ползи за а, сектора услуги. Както казах, това е гръбнака на европейската економика. Има и също много важен елемент, засегнат от колегата ни от London School of Economics. Споразумението създава един много важен прецедент за подобни споразумения, които ще се подписват в бъдеще. Знаем, че глобалната стратегия и бъдещите споразумения има подобни разписани за много други държави. И ако това споразумение конкретно не се ратифицира от Европейския парламент, както не е ратифицирано американското споразумение от Американския конгрес, е, няма да имаме голямо доверие в е, е, изпълнението на всички тези споразумения, които следват Перу, Сингапур, Канада, Мекосур и така нататък нататък. Така че това споразумение е много важно за нас. После. Това споразумение е, води до ползи за първите, които влязат на пазара, което също е изключително важно за компаниите в сектора с, е, с, с, с услуги. Ако ние първи получим лицензии и получим най-добрия сегмент от пазара, тогава ние ще бъдем в най-добра позиция да се справим с конкуренцията на по-късен етап. Споразумението ще даде много инструменти на нашия отрасъл. Пълен достъп до пазара на тази страна, правна сигурност на инвестициите, който е много значим елемент за взимане на решение, що се отнася до инвестиции. Преговарящите в Корея са готови да да дадат зелена светлина на нашите компании в инженерните услуги, компютър услугите, много бизнес сектори, строителния отрасъл, където можем да имаме подизпълнители, да бъдем подизпълнители и така нататък. Освен това, има и други отрасли, където нещата още не са съвсем открити. Но трябва да кажем, че ние сме тръгнали много далеч. СТО и ГАТ, споразумението с Куриера бяха разписани именно в тази посока, които, между другото, някои от тях са изключително силно обвързващи за нас, а Корея от своя страна пое ангажименти е, по отношение е, развитието на преговорите по ГАЦ. Както знаем, разбира се, в момента нещата са а, е, в застой, след което да видим какво дава Корея като възможности на нашите конкуренти. Корус, САЩ, споразумението, например. Днес вие разполагате с проект за споразумение, което дава възможност за развитие на сътрудничество и навлизане в пазара в Корея, който е много затворен по-настоящем за отрасъл услуги. Освен това ще имаме възможност да използваме и правните разпоредби в нашите държави, което е изключително важно от правна гледна точка. ще можем също така да разгледаме една клауза, която да коригира съществуващите разпоредби. В телекомуникацията също ще се направят корекции, които се приветстват. Разбира се, не мога да разгледам всички останали отрасли, но мога да ви запозная с конкретния наш анализ така че посланието към вас е да бъде ратифицирано и е, това споразумение да се приведе в изпълнение максимално бързо. Благодаря. Uh, да ви кажа нещо сега, преди да дам пак думата. Авторите предоставиха презентациите си и те ще бъдат разпратени на членовете на тази е, комисия. Следващия оратор господин Рене Ван Слотен, който е директор по въпросите на индустриалната политика в съвета на Европейската химическа промишленост. Това е преподавател извинете, завършила Грёнингенския университет, магистратурата му е от университета в Брюш. Към съвета се присъединява 99-та година. А пет години по-късно става директор по индустриалната политика. Заповядайте, господин Ван Столен.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 Okay. Thank you, Chairman. Uh, first of all, I'd like to, to thank the, the Intercommittee for inviting. Искам първо да благодаря на комисията, че покани представител на химическата промишленост да говори по споразумението за свободна търговия с Република Корея. През октомври миналата година, когато бе парафирано споразумението, химическата промишленост издаде съобщение до пресата, с което приветстваше този факт. Това е много важна инициатива и ние насърчаваме инициативата на Европейския съюз. Много е важно това за химическата промишленост. Искам сега да започна като ви кажа колко важна за нас е, е важна международната търговия. Ние сме много разнородна промишленост, ние представляваме хиляди продукти, които не са сравними в своето многообразие с автомобилостроенето, текстила, но пък от друга страна тези промишлености, тези отрасли зависят от нас, защото използват химически продукти, химикали. Без нас няма как да има модерно общество, с други думи. Нека сега да ви покажа колко важна е за нас външната търговия. Тук виждате промените между 1995 и 2009 година. Това са местните вътрешните продажби на европейските химически дружества. Това са вътрешни продажби от една страна и а, износ на местния пазар от 58 до 26% спадат в продажбите. Също времено виждате обаче колко важен е бил вътрешния пазар за химическата промишленост, само 27% 95 година и нараства почти двукратно през 2009 година. Най-вероятно оратор има преди външната търговия. А, вижте сега а, износа в трети страни от 15% в 1995 година до 26% през 2009 година. Тоест 20 5% дори повече от нашето производство излиза от Европейския съюз. Тъй, че свободната търговия и споразуменията за нея са от огромно значение за нашата промишленост, така щото да получим достъп до нови пазари. Тук виждате стокообмена с основните економически региони. Имаме нафта, Азия, естествено основен контрагент. С САЩ, например, стокообмена се равнява на близо 50 милиарда евро. Това ви го показвам, за да видите къде се намираме в химическата промишленост. От тия 50 милиарда, които споменах, около 3% са тарифите, т.е. милиард и половина приблизително, отиват за мита, за износ и внос между Европейския съюз и САЩ. А, а от друга страна, като имате предвид, че една трета от химическата търговия, търговията с химикали става между стопански дружества. Давате си сметка какви са разходите за това. Корея е особено важен пазар, като продажби, като значение за продажбите, някъде между Обединеното кралство и Италия. Естествено, САЩ е един от основните пазари. Виждате, че Китай нараства по значение, Германия, Япония също са важни дестинации. Това са 30-те е, най-важни партньори, а пък Корея се е, нарежда на едно от челните места. Нека да видим историческото развитие на търговията с Корея. Както вносът, така и износът са нараснали, но износът е нараснал повече, отколкото вносът. През 2009 година има сериозен спад, както в износа, така и в вноса в резултат от економическата криза, но като цяло виждате, че имаме около милиард и половина евро излишък или разлика между износа и вноса. Тоест, доста сме конкурентни на корейския пазар. Какво изнасяме в Южна Корея? най-различни а, химикали, неорганични а, вещества, полимери, потребителски химикали и нефтени продукти и производни на нефта. Това са последните две, обаче са основните е, видове е, химически изделия, които изнасяме. Що се отнася до вноса, той се свежда най-вече до полимерите тъй като Южна Корея е доста конкурентна в този отрасъл на производството на полимери. Така че в този отрасъл очакваме и засилено присъствие на Южна Корея на европейския пазар. Но нека да подчертая, че ние, представителите на химическата промишленост, не се боим от тази конкуренция. Свободната търговия е от полза за нашата промишленост. Нека да ви е, илюстрирам това сега с пример. Ако либерализираме търговията с химикали, първата, е, първи отрасъл, който ще извлече ползи от това е точно химическата промишленост. Защото ние не можем да произвеждаме всичко и по такъв начин ще можем да намалим разходите си за суровини. все повече и повече страни ще започнат да си дават сметка, че свободната търговия на химикали е нещо ползотворно. Китай си дава сметка за това, което доведе до много сериозно развитие, както на химическата промишленост, така и на отраслите, които употребяват химикалите, продуктите на химическата промишленост. Така че дори една страна с традиционно високи митнически тарифи като Индия си дава ясна сметка за това, тъй като започнаха едностранно, автономно либерализиране на търговията на химикали, точно защото осъзнават това. Та, в идеалния случай бихме искали да видим либерализацията на химическата търговия в контекста на Световната търговска организация а пък на споразуменията за свободна търговия гледаме като допълващ подход, който ще даде възможност да стигне малко по-далеч, отколкото имаме възможност с инструментите на Световната търговска организация. Що се отнася до споразуменията за свободна търговия, бихме искали такива да има с която и да е страна, с всички страни, но естествено се съсредоточаваме най-вече на страните, които имат по-голям потенциал в този отрасъл. Искам също да спомена а, риска, че а, бихме могли да останем изолирани а, от пазара, ако се окаже, че основни играчи в даден отрасъл или подотрасъл сключват между себе си споразумение, без ние да участваме в това споразумение. Нека да си спомним какво стана с сключването на споразумението нафта. Така че трябва да следим какво правят основните ни партньори, които са САЩ, Япония, Китай, Меркосур, Южна Корея, Индия, страните от АСЕАН и Украина още веднъж да кажа, ние не се боим от конкуренция. Дори не се броим от САЩ и от Япония, защото конкуренцията е благотворна. Тя ни е помагала да сме по-конкурентни, да сме по-енергийно ефективни, да сме по-новаторски настроени. Та, а, когато избираме партньорите си в бъдеще, а, не бива да изпускаме от поглед а, какво правят другите страни, какви са правилата за происход. В това отношение с Корея сме имали добри отношения и корейския пример показва, е, че не бива в края, края не бива в края на преговорите да разчитаме да достигнем до ключовите области, по които, около които да се съсредоточава споразумението. Трябва да си даваме сметка от самото начало какво целим да постигнем. тарифни бариери или митнически бариери или такива, които са с еквивалентно въздействие, трябва да са в основата на нашето внимание по време на преговорите, като например двойни такси или двоен подход към митническото облагане. Това са проблеми, които трябва да бъдат отстранени и мисля, че комисията работи по това. Виждаме, че в споразумението са залегнали други съображения, не само чисто търговски имаме и съображения за права на интелектуална собственост, което е положително развитие. Естествено, че има подотрасли, в които ние сме по-уязвими, например полимерите, но там комисията преговаря поетапно в рамките на три е, етапа на либерализация, което ще облегчи нашия подотрасъл на полимерите. И естествено това споразумение, както казаха и преди, ще бъде модел за по-нататъчни, така че ако не го сключим, няма как да разчитаме и на други партньори да сключат с нас споразумение. Следващия оратор е господин Роланд Шнайдер, който е старши съветник по политиките към ОИСР. Преди това е работил в научно-изследователски институти към Немската федерация на синдикатите. В ОИСР работи по въпросите на заедостта, пазара на труда и социалната политика, както и образованието и обучението. Господин Шнайдер, заповядайте. Добре дошли. Моля микрофон. Моля. Благодаря, че ми давате възможност да споделя с вас някои мисли във връзка с, с цитираните въпроси в споразумението Европейски съюз Корея. Аз ще представя консултативната комисия на синдикатите. Ние сме международна синдикална организация, имаме членове в Корея. Именно за това Тюлак е запознат с ситуацията в Корея. Корея. Господин председател, беше посочено, че свободното е, е, споразумението за свободна търговия с Корея е най-всеобхватното. От синдикална гледна точка разпоредбите на раздел 13 и 15 на споразумението се, а, са предназначени за а, съгласуване с, с разпоредбите на Международната организация на труда като се предоставят възможност за, граждано, за участие на гражданското общество, включително а, участието на правсъюзи и на организации на бизнес. Участието на правсъюзите е следното. Можем ли да очакваме корейските власти да гледат сериозно на поетите ангажименти във връзка с, с правата, заложени в глава 13. Отговора на този въпрос може да се намери отчитайки реформата в трудовото право в Корея през последните 20 години – но нещата не са окоръжаващи. Преди да разгледам ситуацията в Корея, позволете ми да коментирам съвсем накратко разпоредбите на глава 13. Профсъюзите, синдикатите е, оценяват много високо опитите да се включат трудовите стандарти е, по точка 4 и 6 на споразумението. Това се отнася дори повече за ангажимента за ефективното изпълнение на конвенциите на МОД. Страните не би трябвало да отслабват ролята на институциите на пазара на труда. Поне аз така тълкувам този а, специфичен член. Що се отнася до Корея, а, признаването на трудовите стандарти контрастират с, с разпоредбите на трудовото право. Е, британското издание The Economist неодавна съобщи за ситуацията в Южна Корея и обобщи неодавнашните мерки, предложени от е, партията на президента и приета от, националното, от Народното събрание на Корея. Според е, тях мерките са предназначени за отслабване на синдикатите и засилване на конкуренцията. Мисля, че може да се каже, че правителствената репресия е основна характеристика на политиката на промишлените отношения в Корея през последните десетилетия. Това се отразява в факта, че голям брой синдикалисти, бяха арестувани само защото изпълняват традиционни профсъюзни дейности, организирайки работниците и опитвайки се да водят преговори за работните условия. Според данните, предоставени от нашите структури в Корея, през последните 12 години, аз подчертавам, че това са 12 години, защото тук а, имаме трима различни президенти. Ролята на синдикалистите а, е, и а в, чет, в, а, когато говоря в петък, а, а, е, е, те ще ми кажат. А, 2200 синдикалисти бяха арестувани. И в петък, ако аз говоря с корейските си партньори, те ще ми кажат колко френски синдикалисти бяха арестувани. Когато аз попитам защо са били арестувани, те ще ми кажат, ами защото имаше стачка във Франция. Корейските власти нееднократно пренебрегват пренебрегват препоръките, които им се правят от ОИСР. Те не действат съгласно споразуменията и насоките на ОИСР, които могат да се разглеждат като тъй наречения софтло, но корейците не правят нищо да се прилагат насоките, на ОИСР за корейския бизнес. На последно място, но не и по значение, господин председател, трябва да спомена, че разпоредбите в глава 13 бяха очертани в е, заключенията на заседанието на Г-20 в Питсбърг. Но се поставя въпроса до каква степен те са сериозни в своите ангажименти. Тук е, има нещо, което беше споделено от е, Европейската конфедерация на правсъюзите. Не не е необходимо да се впускам в подробности, но бих желал да ви кажа само заглавията на разделил за Корея. Първо, в, има репресия по, към профсъюзните организации. Също така, ако профсъюзите се опитват да е, споменават стачката като последна мярка на протест, тест, те са застрашени от лишаване от свобода, по наказателното право на Корея, където а, стачките се описват като а, обструкция на бизнеса. Има и други проблеми, свързани с, с държавния сектор. Държавните служители нямат достатъчно право да работят съгласно а, трудовите стандарти, много малко синдикалисти могат да изпълняват дейността си, много малко встъпват в колективни договорни отношения и също така има нарушаване на човешки права, на правсъюзни права. Често държавни служители биват е, уволнявани от своите работодатели, ако участват в правсъюзни дейности, които се смятат като начин за изразяване на политически становища. А, държавните служители нямат право да бъдат активни членове на политически партии. И причината а, а, е. А, имаше учители, които бяха наказани за това, че са участвали в митинг, съюзен е митинг. И последно, намесата на правителството в съюзни въпроси. Правителството пренебрегна не само препоръките на МОД, но, но и също така препоръки, проистичащи от процеса на мониторинг, упражняван от ОИСР. Вероятно знаете, че Корея стана член на ОИСР в 1996 година, но поради репресивни политики ОИСР счета за необходимо да се въведе един специален процес на мониторинг, за да може да се упражнява натиск, партньорски натиск, за да може да се постигне реформа в трудовото законодателство. За съжаление, е, този процес е, не можа да постигне основните цели. Нямам време, позволете ми да завърша като кажа, че синдикатите очакват от европейските институции да помогнат, за да може да се постигне комплексното прилагане на споразумението за свободна търговия с Южна Корея, да се упражни натиск върху корейските власти да изпълнят поетите от тях ангажименти при подписването на споразумението. Защото ако не направят това, това ще бъде удар срещу свободната търговия. Благодаря. Моля председателя да си включи микрофона. В 10.45 трябва да гласуваме, така че имаме само 25 минути, даже по-малко. И след като изслушахме ораторите, Имаме време за малко обсъждане и сега ще дам думата на нашите докладчици Робърт Стърти и Пабло Фалдо, който ще говори за а, предпасните марки, за да имаме възможност професор Уолсток и Игнасио Гарсия да отговорят на направените коментари. Принуден съм да огранича времето за изказване. Имате 3 минути. Благодаря. Нямам нужда от 3 минути, но позволете да започна с е, благодарност към всички оратори. Мисля, че много научихме от чутото по различни теми и вие потвърдихте повече от нашите становища. Въпрос към господин Кърнис. После може да ми кажете, разбира се, ако нямате време да ми изпратите отговора, ако сега не можете да се да ни отговорите. Когато министър търговия на Корея беше тук, попитах за услугите в областта на финансовия сектор и той каза, че има специален специално споразумение, което което се разработва. Иначе този пазар е доста затворен. Бихте ли ми казали дали все още пазара продължава да е затворен и споразумението факт ли е или не? Благодаря. Фаудо. Благодаря, господин председателю. Мисля, че това споразумение ще доведе до полза за Европа и също за Корея. Убеден съм, че ще можем е, да продължим преговорите по него, но сега трябва да се спрем върху положителните аспекти на това споразумение. Аз съм за свободната търговия, особено в контекста на економическата ни криза. И аз съм твърд застъпник за споразумението за свободна търговия, особено когато е балансирано и за двете страни. Е, накратко, ползите, които страните могат да извлекат. Отправям това изказване и този въпрос към комисията. Какво може да каже комисията? Ние подписваме свободно споразумение с е, други страни, например с Китай. И техните производствени разходи са много по-низки, отколкото Европа. по същия начин стоят нещата и за Корея. Но ние подписваме различен тип споразумения с тези трети страни ситуацията е напълно небалансирана, защото ние нямаме достъп до техните пазари. И се чудя дали комисията е на същото становище по този въпрос. Разбира се, може би греша. Въпрос към всеки, който би желал да отговори. Изглежда има план за създаването на нов регламент за въглероден диоксид в е, Корея, което може да окаже въздействие върху европейските стоки. Е, не знае дали някой е правил оценка на въздействието в по... на това споразумение. Благодаря, председателю. Председателя. Благодаря и сега членовете на комисията, политическите групи имат думата. Е, НП. Социалистите всъщност. Берто Анге. Първо ще говори. Благодаря. Нещо, което стана ясно от а, е, е, ораторите е, че има известен скептицизъм по отношение това дали разпоредбите са договорени с Корерия, как точно ще бъдат въведени в изпълнение. Два въпроса за към комисията. Първо, Чухме за автомобилния отрасъл, химическата промишленост. Трябва да се сведат нетарифните пречки. Химическата промишленост много позитивно се изказа по отношение на това, което ще се по постигне. Но какви са гаранциите? Защото в автомобилния сектор ако видим как стоят нещата от 95-та година насам, не беше възможно да се внасят коли. И има изисквания нетарифните пречки да бъдат свалени, но на практика се добавят все нови и нови. системите, различните данъчни системи, таксите, регламентите за въглероден диоксид и така нататък. Как всъщност ще имаме гаранции, че тези пречки ще бъдат намалени, в крайна сметка да има по-голямо въздействие а, е, върху търговията и самите тарифи? Втория ми въпрос. Условията на живот. Как ще гарантирате, че всички тези социални аспекти ще бъдат изпълнени? Например, наказанията, когато когато се възпрепятства бизнес стопанската дейност? Как можем да а, е, получим гарантии, че ще се изпълни а, е, договореното? Председателя Павел Залевски, НП. Също заместник председател на комисията. Благодаря, господин председателю. Много интересна дискусия водим в момента. И това ни показва сложността на това споразумение. Различните въздействия, които то може да има върху отделните отрасли. Потенциално може да има ползи големи за сектора услуги, но може да има вреди за други. Така че ще ми бъде много интересно да чуя как ще се направи всъщност оценката на въздействието върху финансовия сектор. Разбираме, че има много критика срещу това споразумение за свободна търговия и те идват основно от автомобилния отрасъл. Интересен е въпроса, например, който ме вълнува. Каква трябва да бъде посоката, в която трябва да се развива европейската економика? Колко значим е този отрасъл за нашата економика? Това е отрасъл, в който се прилага високи технологии в много голям мащаб. И така, Въпросът ми е, можем ли да запазим в дългосрочна перспектива нашата позиция на лидер в автомобилния сектор? Ще бъде ли възможно това, ако отворим европейските си пазари на корейските производители на автомобили? Мисля, че трябва да знаем отговора на този изключително важен въпрос, преди всъщност да ратифицираме споразумението с Корея. Това е въпрос, който отправям към вас, експертите. Председателя, две минути ще трябва да бъде от тук нататък времето за изказване, за съжаление. Алде. И след това зелените. Благодаря, господин председателю. Винаги съм изумен, когато чувам оценките за ползите от споразуменията за свободна търговия. Защото винаги оценките на въздействието гледат към бъдещите ползи. Тях оценява. Никога не разглеждаме как стоят нещата сега, реалността, как точно се изпълняват тези споразумения. моя регион в а, а, Югозападна Франция казваме, да, добре, всичко това ще бъде добре, ще, ще можем да изнасяме свинско месо за а, Южна Корея. В, в Западна Франция именно този отрасъл има много сериозен оборот. И също така предлага голяма заетост, много работни места. Но качеството на водата е толкова лошо, че не можем също да гарантираме хигиенните стандарти. Не можем да използваме естествено минерална вода. Така че това е област, която се внася сой от Латинска Америка, която пък води до обезлесяване в Латинска Америка. И искам да кажа, че трябва да покрием всички аспекти, когато правим оценка на въздействието. Сега, автомобилния сектор. Те искат защита. Протекция колко сте по, е, успели да изкарате през последните 24 месеца? 48 милиарда евро, нещо такова. Какво правихте с тях? Инвестирахте, обучавахте си служителите и строихте, е, създадохте е, и произведохте електрически автомобили, инвестирахте по този начин в по-малкото замърсяване в Европа? Не, за съжаление. Така че ето сега отново вие искате да защитим един отрасъл по начин, по който американците разглеждат своя автомобилен отрасъл. Необходимо автомобилният отрасъл да се а, аклиматизира към потребностите на обществото в днешно време. Председателя. Следващия оратор има думата. Две бележки. Uh, по отношение на автомобилния сектор. Аз идвам от една страна, която както европейски, така и корейски автомобили се движат, така че не съм пристрастен. Мисля, че някои от тревогите обаче трябва сериозно да бъдат разгледани по отношение новите пречки, нетарифни пречки. А след това въпросът свързан с възстановяването на митата. Обръщам, отправям въпроса към комисията. Има ли някакви други разсъждения по този въпрос? Вторият голям въпрос е свързан с нещо по-конкретно. Очаква ли се въздействие по отношение регламент РИЧ при вноса на химически вещества в Европа? Това е интересен въпрос – за да можем да сравним вноса с износа, има и вътрешната търговия в Европейския съюз. Благодаря, председателя. Благодаря ви. Джо Хигинс има думата. Две минути, моля ви, не повече. Благодаря ви, господин председател принцип на подобни изслушвания, господин председателю, ставаме свидетел а, на сериозни конфликти между капитала и труда. Да, сутрин обаче представителите на европейския капитал а са се хванали гуша за загуша един, един с друг по отношение на споразумението за свободна търговия с Корея. Имаме сериозен конфликт между автомобилопроизводителите от една страна и от друга а, сектора на частните услуги, които а, само чакат да захапят а, корейския пазар. Аз бих искал да помоля комисията да влезе в ролята на рефер. Тия 30 000 работни места, за които се твърди, че ще бъдат загубени в автомобилостроенето. Вие съгласни ли сте с тази цифра, че тя е реалистична и също така? В крайна сметка какъв ще е баланс за европейските работници. Химическата промишленост твърдят, че е много хубаво това споразумение за тях, ама какво ще е въздействието, какви ще са последици за европейския работник? Какви ще са последиците по отношение на движение на работници? И накрая, господин председателю, искам да помоля комисията на това, което ние си знаем по принцип, това, което чухме от представителите на синдикатите е доста тревожно, а пък комисията в розови краски описва подписването на споразумението. каква е всъщност действителността? Може ли да ни кажете какво ще се промени и за корейските работници и техните права при подписването на това споразумение? Искам комисията и на този въпрос да отговори. Председателя. Европата, дали Зелените и Европейски свободен алианс искат думата? Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Мисля, че е грешка да се смесват защитниците на свободната търговия и, и протекционистите. Аз съм поддръжник на свободната търговия, но всяка свобода си има граници. И без да има реципрочност, без да има взаимност, няма как да има свобода и свободна търговия. А, всичко отвъд а, това вече става протекционизъм. А, три числа ми останаха в главата. За 5 години дефицит, търговския дефицит в автомобилостроенията е 5 милиарда, 2,5 милиарда ще получим от услуги, а в химическата промишленост излишъка ще бъде милиард и половина, ако всичко върви както трябва. Друго нещо, което ми направи впечатление е преместването и изместването на услугите. Друго нещо – при всички положения много по-лесно е, е да съживим е, услугите, отколкото промишлеността. Ако искаме да е, увеличим заедостта. Но и накрая искам да подчертая, че подхода, който се предлага, не получихме достатъчно разяснение и обосновка от комисията. Благодаря ви. Сега ще дадем думата на професор Лукок и на Игнасио Гарсия по 4 минути за всеки са останали. Заповядайте, професор Лукок. Благодаря ви, господин председател. Може би ще отговоря на два въпроса и на колегата ще дам думата за останалите два по това как ще се гарантира, че няма технически бариери за търговията, аз не мисля, че е възможно да се гарантира, защото в всяко търговско споразумение трябва двустранни да са мерки. Това означава Европейския съюз да се съгласи да не въвежда никакви нови регламенти. Европейския съюз постоянно приема нови регламенти и е, това е част от е, нашата система за външна търговия. Тъй, че това не е нещо, по което можем да а, поемем ангажимент. Това споразумение а, стига по-далеч от каквито е да било инициативи в рамките на СТО преди. Какви ще са последиците? Да, ще има последици. Ние смятаме, че последиците за заедостта ще са съвсем малки. Да, ще има преразпределение известно, а, но това е неизбежно и се случва при всяко споразумение за а, свободна търговия. А, загубата на работни места в автомобилостроенето ще се компенсират от преките чуждестранни инвестиции. В машинното инженерство там също имаме доста голяма положителна разлика между износа и вноса, но за съжаление нямахме представител тази сутрин. Ето това е от мен. Сега ще дам думата на колегата, който няма микрофон. Е, проучването, което ви представихме, включва и едно много дълго приложение, което има за цел да изясни нещата, свързани с възстановяването на митата. Възможно е да се стигне до по-високи е, цифри. Е, за кола за 10 000 евро може да достига 320. Има 9 различни сценария, които сме описали там. Е, до 320 може да се стигне и това е максималната стоеност. Но по принцип около, 1000, около 100 евро трябва да се движи ставката. Та ние смятаме, че това е развитие без прецедент, съгласен съм и комисията го каза. Та, е, какво ще е материалното въздействие, това вие ще определите. Но смятаме, че като цяло можем да кажем, че е, въздействието е сравнително ограничено, а подробностите ще намерите именно в приложението, което споменах към а, проучването. Нека да приключим сега с изказване на комисията. Игнасио Гарсия. Пет минути. Благодаря. Ще пробвам да отговоря на въпросите. Първо по въпроса за баланса в търговията. Много важно заключение от проучването е, че е, търговския баланс между Европейския съюз и Корея ще се подобри сериозно в полза на Европейския съюз в размер до 10 е, милиарда и което ще покрие многократно сегашния дефицит това, което показва опит, след включването на споразумението между ЕФТА и Корея, плюс пет пъти нараства излишъка. Тъй, че ако видите как се развива баланса в глобален план и при нас в полза на Европейския съюз ще се развие положението. Да, вярно е, в автомобилостроенето може да нарасне дефицитът, но както каза професор Лукок, това а, проучване не взема предвид инвестициите, които Корея ще направи в Европейския съюз и в трети страни, като Индия. Ако се запознаете с статистиката, ще видите, че експортът от Корея намалява в последно време, докато пък продажбите на автомобили, корейски автомобили, които се произвеждат в Европа и в Индия нарастват сериозно. Също а, сме съгласни, че въздействието върху заедостта ще бъде съвсем незначително. И макар и да е възможно да възникнат проблеми, имам механизми, които да се справят с тях. Втория въпрос за възстановяването на мита в, действително в приложението към проучването има много подробна информация. Ние не сме съгласни с всичко, което пише там, но определено ви насърчаваме да се запознаете с информацията. Нещо, което става съвсем ясно от там е, че по-настоящем въздействието е около се равнява на около 1% и в най-лошия случай може да стигне до 2% от стоеността на автомобила. Това е по въпроса за възстановяването. Трябва да подчертая, че е, трябва да е, прилагаме много строги правила за происход за всички чувствителни сектори. А, е, само така няма да е, компрометираме отношенията си с трети страни, с автомобилостроенето, също и а, текстила, както и други сектори. Много се радвам, че се е, признава това, което е, сме постигнали в автомобилостроенето е, в е, връзка с нетарифните пречки. Ако обаче се вгледате в разпоредбите на споразумението за свободна търговия, много ясно е как се упражняват тия правила, така че да се осигури максимален достъп до пазара и тези разпоредби са с задължителен характер. Нека обаче да подчертая, че Европейската комисия ще продължи тясно да си сътрудничи с европейското автомобилостроене и представителите на този отрасъл и в момент в който се определи, че е една регулаторна мерка, мярка в Корея, която противоречи на споразумението, веднага ще сезираме корейските компетентни органи. Що се отнася до емисиите на въглероден диоксид, там точно а, така действаме. Една година сме а, дали а, преходен период и ние настояваме да се въведе законодателство, което да регламентира опазването на околната среда. И естествено това трябва да става по начин, по който не ограничава достъпа до а, пазара за нашите а, износители. След това, пазара на труда и синдикатите в Корея. Знаеме, че има проблеми но има а, моменти в това споразумение и контролни механизми в сътрудничество с Европейската конфедерация на синдикатите, а, благодарение на които ще се оказва натиск върху Коретия за а, прилагане на правилата, които сме заложили. Благодаря ви за вниманието, председателя. Благодаря ви. С това приключваме нашето изслушване, изслушване което мисля, че беше много уместно и ползотворно. А, изслушахме гледищата на трите основни страни в европейската економика. Чухме освен това гледната точка на работниците, на независими експерти, на комисията. Естествено ще продължим да говорим по тези теми и по-специално споразумението за свободна търговия. След няколко минути ще гласуваме относно защитната клауза, регламента за защитната клауза. Искам да благодаря на всички участи, на участници в това изслушване. Ah, can we see that for sure?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

We must, we must resume our work. I call your, I call, I call on your attention, please. Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. И моля, прекратете частните разговори. Сега искам да помоля да започнем да гласуваме. Гласуваме двустранните предпазни клаузи в е, споразумението за а, е, свободна търговия. Имаме 130 изменения но докладчика и се съгласих, се споразумяха за 14 компромисни изменения. И отново призовавам да проявите внимание. Много ви моля, колкото е възможно по-тихо да бъда в залата. Seats, please. So, the... Моля, заемете местата си. Започваме да гласуваме изменения 44 до 47. Те са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение номер 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. е изменение 6. Коза. Е Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 57. Коза. Е Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 52. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 54, 55, 56 и 58, които са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Искате да проверим? Компромисно изменение номер 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение номер 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение номер 66, 67, 64 дубълве, които са идентични. Коза? Е Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение номер 7. Коза? Е Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 70. Коза? Е против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение на... Поправи се изменение 4. За против въздържали се приема се. Компромисно изменение 5 разделно гласуване. Първата част, кой е за? Против, въздържали се, приеме се. Разделно гласуване устно е изменение включено, за да се замести думата мей с думата should. Гласуваме компромисно изменение номер 5. Гласуваме разделно за Domestic Advisory Group. Коза? Е за? Против? Въздържали се? Приема се. 77 и 78 идентични. коза. Е за? против, въздържали се, приема се. Изменение номер 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 79-81 гласа, е против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 10 и 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 83 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 84 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 6. Коза? Против, въздържали се, приема се. Изменение 13. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 90 за. Изменение 90 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 7. Кой е за? Да, ние бихме желали да предложим устно изменение, да, мей да се замести с should. Имате ли възражение срещу устното изменение? Значи, направено е това изменение. Гласуваме за изменението с внесената корекция. Каза? Е Против? Въздържали се? Приема се? Изменения 95 и 98. коза. е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Да проверим изменение 95 и 98. А, моля, гласувайте. And the vote is everyone. Моля, вземете решение. Край на гласуването. Резултатът е отхвърля се.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 Изменение номер 20. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 21 за. Против? Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Изменение 101. Разделно гласуване. Първата част. Алинея 2. Параграф 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Параграф 3. Кой е за? а, всъщност чува се извън микрофона пада, защото е част от компромиса. Изменение 23. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 103. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 104 и 105. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 107 за против, въздържали се, приема се. Изменение номер, компромисно изменение 10, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25, за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 112, 119 и 122. Разделно гласуване. Първо гласуваме 112. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Значи всъщност няма разделно гласуване. Не, разделно гласуване по параграф 2. Но беше отхвърлено, значи няма разделно гласуване. Добре, прав бях. Да, 113. И 130. Кой е за? Гласуваме Изменение 113 и 130. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 114 и 127. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се 115. Коза. Е Против въздържали се, отхвърля се. 121, кой за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 и 128, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 е и други идентични номера, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 27 за? Против? Въздържали се, приема се. 28 кой е за? Против? въздържали се, приеме се. Компромисно изменение 11, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 12, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 31, кой е за? Против, Повтарям гласуването. Кой е за?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 за, против, въздържали се. Бихте ли проверили? Изменение 40, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 42. Кой е за? Против? повтаряме. Кой е за? 42. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4 се е изтеглено. Изменение 43. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И Гласуваме електронно за целият текст с корекциите. Моля, гласувайте. Това е с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултат е, е че текстът е прият. И сега трябва да разгледаме резолюцията, да гласуваме край на гласуването. Моля, го се от електронно. Всъщност не е. Не е. И отново имаме единство. А, Поздравление за докладчика и за докладчиците в сянка. Благодаря, колеги. It's, it's, it's point, points, uh, uh,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

Вчера, много ви моля, е, вчера казах това, но ето вижте каква групичка недисциплинирани хора. Много ви моля, много ви моля за тишина, иначе ще помоля да напуснете залата. Вчера ви накарахме да отложим точката, свързана с делегацията до Италия. Сега разполагаме с 15 е, свободни минути, защото много бързо се справихме с гласуването. За това позволете да дам думата на колегата, е, колегата Мускардина, който ще представи доклада за посещението на делегацията в Италията. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Ние участвахме в делегацията, която в цитираните колеги. Делегацията на нашата комисия е, отиде в е, два региона в Италия Ломбардия и Пиемонт. Ние обсъдихме е, с, предприятията, с представителите на, местната, на местните власти и най-вече с, разгледахме докладите, които са най-важни за нашата комисия, с споразумението за свободна търговия с Република Корея и а, с, с търговския режим в Европейския съюз. По време на срещата с групата на ръководителите на концерна Фиат, ние разгледахме бъдещите инвестиции в автомобилостроенето, говорихме за хибридните автомобили, особено във връзка с, с Корея, както обсъждахме тази сутрин, бяха а, разгледани някои комплексни аспекти. Ние се срещахме с заместник председателя на а, Федерацията на промишлеността и също така с заместник председателя на Федерацията на Сишел. Всички представители, всичките те бяха представители на текстилната промишленост, разгледахме също така отбелязването на происход и задължението да се информира потребителя, също така санитарни проблеми, свързани с текстилни, използването на текстил, който е отцветен с течни багрила. Вие си спомняте, че в Италия са иззети редица облекла и обувки, произведени в Китай. И имаше представители на промишлеността и в нашата комисия ние изслушахме Изслушахме едно изслушване преди няколко седмици по този въпрос и в а, и, и, ИМФ е един от най-големите заводи. А сега а, ние можахме да посетим там производствените мощности и да разгледаме проблемите на а, държавните поръчки с търговски партньори, например с Турция и а, също така посетихме а, е обувната промишленост и там ни беше обяснено начина по който беше повлиян на пазара от китайското присъствие е, с висок процент на зле произведени обувки, с за, именно за това беше въведена а, а, марката, а, и за която трябва да отразява всички подробности, свързани с производството на обувките. Срещахме се с, кметове, с, с провинцията на Милано. А, и с, с други лица, също така е, и с националната организация, обединяваща производството, които ни говориха за това какво трябва да се прави за сигурността на производството. И в заключение, административните власти а, на а, а, ЕНИ, това е електроразпределителната компания, които се занимават също така и с газоразпределянето. В този сектор ние говорихме за проблем, който е свързан с необходимостта на енергийна политика за Европа и в един доклад, който е, и също така с един доклад с по-ясни определени параметри във връзка с Русия. И това беше едно обобщение на нашата работа, но искам да се възползвам от възможността да благодаря на представителите на комисията, които ни придружиха по време на това а, пътуване и за добрата организация на нашето посещение. Всеки път а, се повдигаха въпроси по тяхно предложение и аз искам да им благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на всички членове на нашата комисия. Ние отидохме в Италия. Аз и, и, е, и е, отидохме и заедно с там с Павло Суса и колегите, които бяха там. Искат ли да вземат отношение? Павло. Е, Само исках да благодаря на госпожа Мускардини и да я поздравя. За мен беше много интересно, когато отидахме да посетим Фиат. Успяхме да видим как стоят нещата, какви са проблемите, свързани с свободната, споразумението за свободна търговия с Корея. Наистина беше много полезно нашето посещение и допринесе за успеха на доклада, който току-що приехме, така че позволете да поздравя и благодаря на госпожа Мускардин и всички колеги, които участваха. Искам да подкрепя казаното от госпожа Мускардини. Посещението беше много добре подготвено. И мисля, че практическите контакти, които успяхме да организираме, бяха изключително полезни. Това е едно първо подобно посещение и ни показа ползите от е, подобни инициативи. Следващото посещение ще бъде в Унгария. Надявам се, че и това ще бъде успешно. Много благодаря. Особено на госпожа Москардини и на колегите, които участваха. Благодаря за доклада, който ни представихте. Сега ще имаме няколко минути почивка 10 е, минути, за да изчакаме многоуважаемата е, госпожа Иранзо, която ще говори от името на Испанското правителство във връзка с Испанското председателство. Темата е търговията. Well, uh, our... Време е да възстановим, да започнем отново нашата работа. Госпожа Силвия Иранхо, държавен секретар по въпросите на търговията в правителството на Испания е сред нас. Госпожа Иранзо ще говори по отношение на позицията на испанското правителство в контекста си на председател на председателстващ на Съюза. Освен това, имаме представител и на комисията на търговия към съвета. Благодаря ви тук, че дойдохте днес, за да участвате на изключително богатата е натоварена с е, програма, натоварена с теми и програма на нашата комисия. Ще говорим по отношение на регламента, разбира се, и споразумението за свободна търговия с Корея. Вашето становище, комисията, на, на съвета, на председателството. И давам думата най-напред на госпожа Ирансо. Muchas gracias. Благодаря ви. Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа, членове на Комисията по външна търговия на Европейския парламент. След 6 месеца много сериозна работа, за мен сега е чест да имам тази възможност да говоря пред вас за да ви разкажа резултатите от дейността на Испанското председателство в рамките на международната търговия. Януари министр Себастиян а, Мигел Себастиян говори пред комисията по отношение пред предизвикателствата на ротационното председателство в областта на външната търговия. Опитахме се да постигнем максималното в рамките на 6-месечния период, така че да подпомогнем економическия прогрес, напредък в рамките на Европейския съюз и развитието на институциите. Знаем, че председателството няма изпълнителски правомощия, но разбира се, имаме ключови основни задачи, що се отнася до планирането и прилагането в изпълнение и координирането на дейността. Разбира се, нашата дейност премина в контекста е, на економическата ситуация, глобалната економическа криза и влизането в сила на Лисабонския договор. Нашето председателство съвпадна и с е, големите институционални промени в Европейския съюз. И със съответна отговорност ние поехме тази своя отговорност, предизвикателство да работим за изпълнението на Лисабонския договор, защото действително по този начин се очертава дейността на Съюза през следващите десетилетия. Има много новаторски промени в много области, както знаем, и анализът ни показа какви са основните приоритети. Аз лично имах възможност да имам обмен на мнение с председателя Морейра в Страсбург миналия февруари. Освен това, се срещах представители на всички политически групи и след тези дискусии установих, че споделяме ангажимента си да работим съвместно за укрепване на Европейския съюз в международните търговски отношения. Благодарение на многото усилия, Държавите членки работят върху предложението за регламент на комисията за изпълнителните актове, които също трябва да бъдат прияти от парламента. След много дебати очакваме Европейската комисия да предложи своите предложения за бъдещите е, политика за директни инвестиции и двустранни споразумение за инвестиции. А освен това се надяваме, че ще бъде прието и споразумението с Южна Корея, както и вътрешните правила, които трябва да приемем на възоснова на процедурата съвместно взимане на решение. Вече споменах неформалните разговори, които водихме, участието на председателя Морейра и членовете на вашата комисия благодарение на което ние поставихме основите на сътрудничеството и процеса на взимане на решения между трите институции. Економическата криза е, изключително увеличи ролята на международната търговия за целите на създаването на нови работни места и устойчив економически ръст. Ние установихме в рамките на своето председателство, че протекционизма не, из... не бива да излиза извън контрол. И поради тази причина, че липсваше протекционизъм, този факт се основава на факта, че имаме и много сериозни, много странни взаимоотношения по отношение на оборода. Можем да кажем, че имаме 20% увеличение търговия с стоки в, от началото на годината, което наистина ни води до оптимистично оптимистичен анализ. Търговските министри ни дават възможност, раз, ни дадаха възможност по време на дебата през е, февруари по въпросите за укрепване на вътреш, външното измерение на стратегията 2020 за ръст и заетост. Членовете на Комисията международна търговия също дискутираха този въпрос на неформална среща през май. Публична консултация имаше на 2 юни, стартирана от комисията по отношение на бъдещата посока на развитие на европейската политика за търговия. И съобщението се надяваме, че ще бъде публикувано през септември. Насърчаваме различните групи на гражданското общество да участват в това, тези консултации, да ни дават обратна връзка, за да може в крайна сметка крайните резултати да бъдат по-аргументирани. В крайна сметка целта е повече възможности за търговия с по-малко пречки. Редица инициативи са в ход, други се укрепват, приключват се трети, стартират се нови. Европейските стопански организации имат нужда от нови възможности повече от всякога, което означава, че трябва да се открият възможностите за външна търговия с нови пазари, разбира се, при спазване на всички правила, които сме начертали. И за това ние имахме и много инициативи. Испанското председателство също така се спря на многостранното измерение като ключово в политиката за външна търговия. Усилията бяха изключително значими. Продължаваме да е диалога и дебата. Преговорите от Доха. 27 март в Женева бяха проведени е, срещите за анализ. Разбира се, надеждата е, че ще има тласък на преговорите. Комисията изрази своите револги, предлож... направи предложения, които за съжаление обаче още не са видяли е, с бял ден. Така че е, хубавото в крайна сметка е, че преговорите от Доха все още са живи и се надяваме в крайна сметка, че ще могат да навлязат в окончателната си фаза, така че да могат да приклю... бъдат приключени. Както знаете, двустранните регионалните ни начинания са много амбициозни и в нашето председателство до голяма степен изпълнихме тези цели. Латинска Америка и Карибския регион. Там е, сме убедени, че сме постигнали успехи в е, споразуменията. На 18 май в Мадрид имаше среща на върха форум, на който бяха подписани много важни споразумения с Колумбия, Перу и Централна Америка. Преговорите с Колумбия, Перу бяха приключени през март. И като първа стъпка пред бъдещето споразумение за асоцииране между Европейския съюз и индианските общности. Мисля, че с радост мога да оповестя пред вас, че са направени стъпки, така че Еквадор да бъде включен в преговорите. Споразумението за асоциация с Централна Америка включва много обстойно е споразумение за търговия с либерализация на търговията с стоки, услуги, обществени поръчки, инвестиции, интелектуална собственост. И мисля, че по този начин ще се лансира по-голяма интеграция в областта на търговията в региона. Когато влязат в сила тези споразумения, след процеса на ратифициране, който вече е в ход – ние ще отворим много възможности за стопанска дейност на нашите дружества и разбира се ще подпомогнем социално-економическото развитие, развитие на, нашите социални, на нашите търговски партньори. Комисията реши да продължи споразуменията и преговорите Европейски съюз Меркосур на 4 май. Е, това стана след предварителни консултации, така че процесът там също се развива. Преди повече е, пет години бяха спрени преговорите, а сега ги обновяваме наново, което означава, че ще допринесем е, за а, е, едно споразумение, което ще включва 700 милиона а, население. Първият кръг преговори ще бъдат следващата седмица в Буенос Айрес. Що се отнася до барселонския процес и Средиземноморието, можем да кажем, че много усилия вложихме при, за укрепването, интеграцията, инвестицията и търговията в този регион. В Грея, Гренада през март бе проведена първата среща на върха с Марокко което отбеляза началото на е, една фаза на по-тесни взаимоотношения между Европейски съюз и Марокко в е, рамките на този е, нов статут е, което се надяваме, че ще продължи да се развива в рамките на Белгийското председателство. Много се радвам, че се създаде съвета за Средиземноморския секретариат Барселона. Освен това, работихме много за постигане на успех по отношение съвета за залива. Знаете, че това е много значим фактор за поддържане конкурентоспособността на европейския бизнес. Надяваме се, че тези някои е, различия, които все още съществуват, ще бъдат преодоляни. По отношение на АСЕАН, двустранният аспект е, преобладава в е, взаимоотношенията. Два кръга преговори имаше основно за подписване на споразумение свободна търговия с Сингапур. Надяваме се, че ще има още преговори с Виетнам и други страни от региона, Малайзия, например. В крайна сметка целта е регионално споразумение. Споразумението с Корея ни дава възможност по-добре да разбираме какви са последствията от Лисабонския договор – както и да водим конструктивен диалог в Европейския парламент, особено когато става въпрос за защитната клауза. Европейската комисия и съвета предлагат е, подписване на а, е, едно предварително условно а, е, споразумение преди а, съ, да получим съгласието на Европейския парламент. И по този начин всъщност се поставиха основите за това условно изпълнение на споразумението за свободна търговия. Освен това остава въпроса с Азия, двата кръга преговори за, свободна, за споразумение за свободна търговия с Индия, което е от голям интерес за Европейския съюз. Вярваме, че има много потенциал за европейския бизнес в това споразумение, ако то стане факт. Освен това, работим по отношение а, развитие а, сътрудничество с а, Япония в областта на инвестициите и интелектуалната собственост. През май имахме среща с представители на Япония за изграждане на двустранните споразумения. Продължаваме да работим и по въпроса свързан с Китай и възможността за присъединяването на споразумението за обществените поръчки. Срещата на върха в Пакистан бе установено, че наистина трябва да се работи по посока откриване на търговските възможности, особено споразуменията за GSP+. Надяваме се, че скоро ще се присъединят към международната организация и ще има нова рамка за споразумение, но във всеки случай там има несигурност по отношение на бъдещето. Новия украински президент повтори ангажимента си за преговори за, свободн... за споразумение свободна търговия. Надяваме се, че политическата воля ще бъдат преведени на езика на практически стъпки. При трансатлантическите ни отношения, Испанското председателство прецени, че е особено важно да се насърчават економическите отношения а, в този план имаше планирана среща на върха през май, която обаче бе отложена. Отбелязали сме обаче известен напредък по отношение на трансформирането на Трансатлантически економически съюз в нов двустранен форум за стратегическо сътрудничество. Това се случи след среща на комисар Дегухт и съпредседателя Фроман. Смятаме, че това засили интереса в тази дейност. През следващите няколко седмица пък ще работим по краткосрочни и средносрочни цели при което ще набелязваме и цели за бъдещето, заедно с представители на частния сектор от двете страни на Атлантическия океан. Също така работим и за широко споразумение с Канада. За втори път през тази година ще можем да отчетем постигнатото в тази област. Япония. Засилихме усилията си за укрепване на търговските отношения. Също така решихме да а, изясним какви са разликите, които съществуват, преди да предприемем а, решаването на по-сериозни стъпки. Страните от АКТБ. ТБ. 6 от от 8-те споразумения вече са а, подписани. През май пък а, се проведе среща на върха. Пък миналата седмица беше последния съвместен съвет между Европейския съюз и страните от АКТБ. Подчертано беше от комисаря колко важен е ангажимента на тези страни, за да се осигури регионална интеграция по-нататък стратегии за навлизане на пазара на Европейския съюз. в Своите партньори на 1 юни, заедно с комисията, Испанската конфедерация на бизнеса, организира един много успешен семинар в Мадрид, на който разгледахме какво трябва да се включи в една стратегия за укрепване. Ние смятаме, че търговската политика на бъдещето трябва да определя като много важна стратегията за достъп до пазара, където правата на интелектуална собственост трябва да бъдат зачитани и защитавани. В рамките на тези 6 месеца успяхме да постигнем напрегда с в областта на търговското споразумение за противодействие на фалшификацията. Следващата седмица в Швейцария ще се водят следващия кръг от преговори в тая област. Испанското председателство особено активно се занимаваше с тази област и сме настоявали през втората половина от тази година да се довърши дейността по международната защита на правата на интелектуална собственост. Пак по въпросите на достъпа до пазари а, участвахме в а, разписването на наръчници за малки и средни предприятия. Този наръчник ще бъде от полза за малките и средните предприятия в трети страни. Ще им дава да разбират по какъв начин Европейския съюз може да им помогне. Има два важни сектора, с които се занимава а, Комитета по а, търговската политика и това са автомобилостроенето и керамиката. Написахме а, два е доклада за информация по отраслите, които съдържат е, данни за основните пречки, с които се сблъскват е, европейските производители и износители при опитите си да изнасят трети страни. Това, което се опитваме в крайна сметка да постигнем е да, е да укрепим економическия растеж и да намалим бедността в трети страни. Много средства са заделени за техническа помощ в областта на търговската политика и сме положили усилия да повишим качеството на помощта, която предоставяме. В контекста на целите за развитие на хилядолетието, там Европейски съюз ще има възможност да играе важна роля чрез помощта за търговията, програмата за помощ за търговията. Нека сега кажа няколко думи за Международното споразумение за търговия с оръжия. По време на нашето председателство успяхме да разпишем шаблон за договор. Надяваме се, че това е важна стъпка по един доста дълъг път, който в крайна сметка ще доведе до подписване на споразумение през 2012 година. Испанското председателство свърши съществена работа и в преговорите с ОИСР за споразумение за възстановяване на мита. През тези 6 месеца бяхме изправени пред редица трудности поради както институционалните, така и економическите ограничения Искам да ви благодаря в тази връзка за подкрепата, която ни отказахте ви, е, ви оказахте ви от парламента е, в предизвикателствата, с които трябваше да се справим. Ще продължим да работим в рамките на тройката на председателствата, да осигурим приемственост, за да е, осигурим допълнителни инвестиции като двигател за възстановяване на економиката и укрепване на заедостта и създаване на една многостранна рамка на ясни и предвидими а, а, правила. Сигурна съм, че ще продължим да се радваме на подкрета от Европейския парламент, която е една от ключовите институции в а, процесите на международната търговия. Председателя, много ви благодаря за това изчерпателно а, изложение. Е, свършеното от вас през е, това полугадие, нека сега да дадем думата на членовете на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо бих е, желала да благодаря на държавния секретар за нейното присъствие тук. Искам да я приветствам също като испанец. председателя описа Испанското председателство като удовлетворително. Аз мисля, че то беше много успешно, но а, имаше трудности, а, които може би са попречили на хората да оценят а, председателството по достоинство. Аз мисля, че Испанското председателство беше много повече от а, удовлетворително. Вие бяхте много над средното, имаше редица успехи, например търговското споразумение между Европейския съюз, Перу Перу и Колумбия, е, което дава възможност за либерализирането на търговията с промишлени стоки в сферата на риболова, политическото сътрудничество, диалога по правата на човека. И искам да подчертая, приключването на споразумението. Мисля, че то е успешно. То ще даде възможност на европейските държави да се впуснат в дейности с различни економики на Централна Америка. Също така е, честно смятам, че споразумението с Меркосур заслужава допълнителен стимул от всички институции и накрая създаването на механизъм за инвестиции в Латинска Америка. Искам да подчертая напредъка постигнат е, в преговорите с Карибак. Там нещата бяха много удовлетворителни и за двете страни постигнате напредък в преговорите с Индия и Сингапур. Искам също така да кажа нещо лично във връзка с сътрудничеството по а, кла, без, а, а, предпазната клауза с, с, в споразумението с Корея испанското председателство много ми помогна. Не, нямаше само светлина, имаше някои сен, сенки, например е, непостигнатия напредък в някои преговори. Постигна се напредък в економическите споразумения за асоцииране, и министър Себастиян подчерта това. Искам да подчертая също така борбата срещу протекционизма за намирането на бързо решение от кризата и за използването на търговските споразумения за насърчаване на развитието в по-малко развитите сфери. Ние отчитаме известна липса на амбиции Сирия. Искам да подчертая също така ситуацията в Барселона. Въпреки това смятам, че, както каза държавния секретар, Испанското председателство беше удовлетворително. Аз смятам, че то е повече от удовлетворително. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам държавния секретар. Може би ще бъде политически некоректно от страна на испанец, освен това е, от е, партията на правителството да ви поздравява повече от, от е, господин Салбер, но за мен това е голямо удоволствие, че мога да го направя аз ще бъда тогава политически некоректен и ще ви поздравя за извършената работа. Няма да се впускам в казаното от господин Салва, което беше пълно с хвалебствия. Искам само да кажа, че членовете на нашата комисия обективно отчитат извършената от вас работа. Искам да кажа на Пабло Салва, че съм съгласен, че липсата на напредък а, по преговорите в Доха няма нищо общо с испанското председателство или с а, председателя Ван Ромпой. А, тук става дума за структурни трудности и ще бъде необходимо време те да бъдат отстранени, ако това е, е възможно. Имам някои а, въпроси и коментари. Първи ми коментар се отнася за преговорите с Меркасур. Вие знаете, госпожо секретар, че има сектор в нашата комисия, които смятат, че поради промените в глобалната економика, мандата, правомощията за водене на преговори могат да се считат за приложение приложими. Ние знаем, че в нашата комисия е, е, се говори точно обратното, защото в мандата се съдържат достатъчно гаранции, за да може да се справим с новата ситуация в сегашната економическа ситуация. Но въпросът ми е, какво е вашето становище по този въпрос и смятате ли, че би било умис, уместно да се извършват оценки на въздействието а, във връзка с конкретната ситуация? И вторият ми въпрос. А, вие говорихте за оптимизъм а, във връзка с ситуацията в Еквадор и неговото възможно включване заедно с Перу и и Колумбия. Но чувам, че Боливия а, има трудности. И Боливия разглежда отношенията си с, с Европейския съюз като стратегически отношения и последните данни ни карат да вярваме, че тази държава може да следва примера на Еквадор и да бъде включена след държавите от общността на Андите, които са съгласни с тази позиция. Без Боливия и Европейския съюз да изоставят колективния процес на интеграция. Испанския е разкошен език, но той все още не е единствен език на Европейския съюз, за това сега ще дам думата на Метин Казак. Благодаря, господин председател, госпожо а, а, държавен секретар. Добре дошли след колегите от а, а, дясно и ляво, а може би и центъра трябва да се изкаже, макар и не на испански. Госпожо секретар, искам да ви поздравя за това, което сте успели по време на испанското председателство трябва да се признае, че наистина това е едно председателство, което дойде в много важен момент след приемането на Лисабонския договор и започнахме да работим по а, новите а, формули на сътрудничество с парламента. Ние сме удовлетворени от опита, който беше първи в това отношение. Вие говорихте, госпожо секретар, за напредък на преговорите в страните с Меркосур, с Южна Америка и аз ви поздравлявам, макар че има все още проблеми. Искам да обърна внимание на други теми, както беше споменато от колегата Пабло Салба, за преговорите в кръга Доха. Вчера бях, беше изразен оптимизъм във връзка с отношението на Америка. Споделяте ли този а, оптимизъм? Смятате ли, че може да се постигне приключване на преговорите в следващата година? Втори ми въпрос се отнася за разширя, разширяването на СПЖ плюс. Комисията предложи да се удължи този регламент и ние и в съвета трябва да го одобрим. Доколкото разбирам, има обаче някои държави, които искат да се въведат промени. Какво смятате вие по тази тема? И последния ми въпрос. Вече чухме една презентация на стратегията на развитие на търговската, обща търговска политика за 2020 година, представена от комисията, с опита, който и който събрахте през тези 6 месеца. Бихте ли ми казали, кои са петте ви първи приоритети, които биха имали положително въздействие върху развитието на международната търговия? Благодаря. Председателят без микрофон благодари. Благодаря на госпожа секретар. Аз не споделям вашия оптимизъм и ще ви кажа, че това става въпрос във връзка с повторното откриване на преговорите с държавите от Меркосур, с Перу и Колумбия. Вие знаете, че Европа е в една изключително трудна ситуация. Липсва растеж, безработица, дестабилизация на населението. Вие знаете, че това става и в Испания, и в други държави на Европейския съюз. И може би трябва да се водят преговори за редица предимства. Аз обаче съм много разтревожена във връзка с, Перу и Колумбия и тяхната дестабилизираща роля за някои е, държави в Меркосур. Това се отразява и на Европа и няма никаква свързаност в техните действия. По втория въпрос с Меркосур, аз съм много загрижена за земеделието на Европа и за животновътството. Вие знаете, че се внася 25% птици, много повече говеждо месо и също също така разход, производствените разходи не отчитат нито социалните норми, нито екологичните норми, които ние налагаме. Аз не съм за протекционизъм, но би трябвало да реагираме интелигентно и би трябвало да водим една търговска политика. Не трябва да водим търговска политика без да гледаме какво се случва около нас във връзка с екологичното опазване изследване. И, а, а, мисля, че това е отговорност на Европейския парламент е, да обърне внимание на тези въпроси. Сега по въпроса за а, Евро... Съюза за Средиземноморието. Според мен това е неуспех. Би трябвало да работим по политическите аспекти. Трябва да разгледаме въпроса с Близкия изток и за страните там и също така в економическата политика би трябвало също така да се каже една дума. Благодаря. Госпожа Москърдини, имате думата. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да благодаря на Испанското председателство и за извършената работа. Въпреки сериозността на периода, в кой, през който преминахме, мисля, че има много постижения. И все още има през последните няколко дни да продължи тази тенденция защото по този начин е, съм сигурна, че Испанското председателство ще може да отправи много ясно послание към следващия председател на Съюза. Знаем, че ние имаме своето задължение да можем да получим информация от съвета по отношение на различните провали в областта на външната търговия, липсата на съответната политика, например. Ние не можем да очакваме да имаме социална дейност или каквато и да е била друга дейност, която може да подпомогне ръста за и в името на нашите граждани. Необходимо е да има подходяща политика, не само управляема политика. Крайно е време да го постигнем. Ако успеем да отправим този призив достатъчно ясно, отчитайки последните месеци, мисля, че това ще бъде правилното решение. Освен това, трябва да се справим и с проблема за хармонизирането на митническите тарифи. Както господин комисар Дикох каза вчера, има хармонизиране, но той много добре знае, че това съществува на законодателно ниво, а не на ниво контроли и проверки. Има системи, които работят правилно в митническите органи, но от друга страна има и такива митнически органи, служби и постове, които не се справят по този начин с е, работата си. Отбелязах си с голямо удовлетворение извършеното от Испанското председателство по отношение на споразумението с е, подправените си фалшифите стоки, както и малките и средни предприятия. Мисля, че подкрепата в тази област е едно много ясно послание за бъдещата дейност. И на последно място, вече сме споменавали това и на предишни заседания – Европа твърде бързо се навлиза в прекалено много споразумения за свободна търговия. Много е добре, когато става въпрос за малки държави. Много е добре, когато искаме да помогнем и искаме да помогнем на европейските дружества, на компаниите и в е, фирмите в други страни на реципрочна основа. Но, когато става въпрос за страни като Индия, или други, мисля, че вече сме изправени пред една опасност и това е малко преждевременно. Тъй като вие сте вече в край на своето председателство, бих желала да ви попитам, да се обърна към вас и към съвета, да обръщате повече внимание на регламента за а, происход, документа за происход стоки и извън Европейския съюз, защото в противен случай не можем да се справим с стоките от Китай, САЩ и други страни. Благодаря. Председателя. Джо Хигинс. Обединена левица. Благодаря. Господин председателю. Госпожо, госпожо държавен секретар, Испанското председателство работи 6-месечен период, когато ние станахме свидетели на едни ужасяващи спекулации на финансовия пазар, хедж фондовете и финансовите инструменти. Гърция беше най-лошия пример. Испания, Португалия и Ирландия също бяха предмет на тяхната дейност. А вие, като министър на търговията, със сигурност знаете, че колкото повече ресурси биват а, прибрани от подобни машинации, толкова по-голяма ще бъде економическата криза в производствения и финансовия сектор. Защото толкова много публични фондове, които трябва да се използват за инвестиции и публични услуги, всъщност попадат в ръцете на спекулантите на тези пазари. Трябва да се плащат за техните спекулации. Така че питам ви как всъщност обосновавате факта, че испанското правителство, както и правителството в моята страна, в Ирландия, просто капитулирахте пред капи... тези спекулатори. Сега по този начин се застрашава жизнения стандарт на работниците, гражданите в Испания. По същия начин стоят нещата и в Ирландия. А вие не вдигнахте и дори и един пръст, за да спрете спекулаторите, спекулантите. Всичко това имаше страхотни последици за търговията, за економически ръст и така нататък. И на второ място, госпожо секретар, по отношение на споразумението свободна търговия с Колумбия и Перу. Как а, всъщност обосновавате в Колумбия пред организациите, синдикатите, унеси, които представляват природозастичнически организации, въпроса свързан с а, подкрепата на онези, които накърняват ужасяващо човешките права. Онези е, гробове, където лежат жертвите. Как можете да го интерпретирате, как го тълкувате, като същевременно давате помощ на правителството, което е участвало в изпълнението на такива а, престъпления срещу човешките права. Нима стопанската дейност Испания стои пред спазването на човешките права. По същия начин стоят нещата с поразумението с правителството от Централна Америка. Как всъщност аргументирате продължаването на преговорите с Хондурас, което, което има правителство по същия начин – съставено. Какъв, какво посланието, което отправяте към света в този смисъл? Благодаря, господин председател. Благодаря. И сега, нека да изслушаме отговорите и на госпожа държавна секретар Силвия Ранз от името на Испанското председателство. Имате думата, госпожо. Благодаря, господин председателю. Започвам с въпросите, повдигнати от господин Сава НП. Благодаря лично за вашите бележки и за вашата подкрепа за това, което според мен е успех на Испанското председателство в много значими области. времено, както самия господин Селба каза, има конкретни области, в които, въпреки усилията ни, не беше възможно да постигнем удовлетворителни резултати. Просто защото не беше по силите ни. С удоволствие бихме се радвали да видим напредък в преговорите от Доха, но, както знаете, има цяла редица предварителни условия за да може това да стане факт. Всичко това е свързано с позицията на някои страни, особено големи развиващи страни, както и развиващи се страни. Така че не бива да забравяме, има и избори, които предстоят и докато не видим какво се случва там, не знаем каква ще бъде позицията а, на тези страни. Очакваме, разбира се, върха, на срещата на върха в Торонто да има напредък. Що се отнася до въпроса повдигнато до господин Мелендес? Първо, какво е нашето становище за мандата към комисията относно преговорите с Мекосур? Мислим, че мандата, който е даден на комисията преди няколко години да води преговорите с страните Майкосур, все още е валиден. Да, има промени в световната економика, но както и другите а, депутати казаха, истинските проблеми все още остават и те представляват тревога за нас. Следващата седмица ще има нов кръг от преговори. Новата фаза е, е, е стартирала и се надявам, че в хода на тези преговори ще има една по-ясна представа как стоят нещата. Вероятно ще има и промяна в мандата, но преди да стане това факт не можем да знаем със сигурност. Съгласна съм с вас, че би било подходящо да се направи оценка на въздействието в този област. Що се отнася до въпроса за Еквадор и Боливия? Несъмнено, виждаме, че Боливия и Еквадор се връщат към масата за преговори и за нас това е добър знак. Личното ми мнение е, че Боливия ще се върне на масата на преговори, защото е в най интерес и същото можем да кажем за Еквадор. Фактът, е, че споразуменията са приключени с Колумбия Перу, не означава, че ще можем да приемем Еквадор и Боливия Другите споразумения, разбира се, са от изключително голямо значение. Не трябва да се обвързват с този етап. Що се отнася до въпросите, повдигнати от господин Казак? Първо, преговорите с Удоха. Мислим, че имаме сериозен напредък през последните няколко години. И всеки един напредък трябва да се основава на напредъка от декември 2008 година, но както вече казах, Канада имаме добра възможност да установим какви са позициите на най-значимите страни в тази област. Така ще имаме повече възможности разкрити пред нас. Що се отнася до въпроса за регламента на GPS, системата за преференции. Моята страна иска да, да има промени. Вече има процеси, които са стартирани за изменението на този регламент. Мислим, че за да може системата да бъде справедлива и по-справедлива за онези страни, които да използват системата на преференции, мислим, че трябва да се направи преглед на економическите условия, не искаме да изключваме възникващите страни, които са конкурентни. И би трябвало да разгледаме различните показатели, които се прилагат към различни отрасли и продукти. Разбира се, критерията за уязвимостта също трябва да се а, разгледа, за да може да се изпълнят всички, изви... раз... всички изисквания по, основ... по отношение GPS и GPS+ Разбира се, правилата за происход също трябва да се спазват, за да не се стига до нарушение на правилата, които са разписани от ЕС. Що се отнася приоритетите? Стратегията 2020 година в областта на търговията. По смисъла на документа 3 март от комисията, възоснова на който ние основаваме публичните консултации, комисията, знаете, на 2 юни ще се проведе Срока, мисля, е 28 юли за тези консултации. И в документа ние разглеждаме различни приоритети. Не мога да кажа 4 или 5 са в момента, но най-важното е приключването на много и двустранните преговори, които в момента са в ход, особено у нези, които ще имат по-голямо економическо въздействие върху нашата област. На второ място, по-добро приложение на съществуващите споразумения с акцент върху нетарифните пречки за търговията, което е много важен въпрос. И на трето място можем да говорим за по-голямо внимание, което следва да се отдели на инициативите, които ще доведат до откриването на възможности за търговията в някои отрасли, зелените технологии или пък е, продуктите на е, технологиите, съвременните технологии в конкретни отрасли с голям потенциал. Трябва да подчертаем и други приоритети, разбира се, да продължим да работим за развитието на стратегически диалог на високо ниво с е, ключовите участници по въпроси. Достъп до регулаторна марка на пазара, енергия, промяна в климата, достъп до суровини и бедност, образование, развитие и други. Освен това, трябва да а, укрепим диалога си с САЩ, Китай, да задълбочим взаимоотношенията си с други части на света, особено Япония и Русия. Разбира се, Въпросът за достъпа до пазарите е, трябва да остане в е, фокуса на нашето внимание. Малките и средните предприятия да могат да имат по-голям достъп до пазарите. Респондиендо a las cuestiones eh, suscitadas por eh, la señora Sarnes, eh, nos comenta... Въпрос на госпожа Сарнес. Въпросът е за Меркосур. Смятаме, че споразумението с Меркосур ще отнеме известно време, естествено, и усилия на базата на мандата на Европейската комисия би трябвало да гарантира това, че европейските дружества е, ще могат да се възползват от е, споразумението. Доста сме заложили там като цели, достъп за европейската промишленост в а, а, такива важни отрасли, като автомобилостроенето и резервните части. Знаете, че това а, се повдигна в преговорите преди няколко години, имаше сериозни трудности, а, но по такъв начин ще има а, възможности за други отрасли, като например химическата, фармацевтичната, текстила и се надяваме да получим доста добър достъп до пазара за важни отрасли. Също така от европейска страна масла, вина. Географските обозначения трябва да бъдат обозначени, както обозначенията да бъдат защитени, както и обозначенията за происход. Ще търсим нови възможности в областта на инвестициите и ще се опитаме да внесем ред в въпросите на прозрачността, достъпа, защитата на инвестициите, укрепването на конкурентоспособността за индустриалните продукти и услуги. В Бразилия виждаме много възможности, най-вече в областта на комуникациите, енергетиката, застрахователното дело, екологичните услуги, строителното инженерство и транспорта. В заключение, Трябва да кажем, че голяма част от вниманието ни е съсредоточено в обществените поръчки, що се отнася до Меркосур, най-вече от тези, които се възлагат от централните правителства. Да не забравяме и за Световната купа и Олимпийските игри в Бразилия, които отварят много възможности в инфраструктурния сектор. И така смятаме, че а, колкото и голямо предизвикателство да, това, да е това споразумение, то а, отваря и много а, възможности за нашите а, предприемачи. По евросредиземноморския процес Политическите условия означава, че е, не сме били в състояние да отбележим економически напредък с тези страни и това е, е една ситуация, която трябва да е, имаме предвид. Изправили сме пред редица предизвикателства, економически предизвикателства е необходимо да насърчаваме търговията юг-юг или интеграцията юг-юг. Както знаете, двустранните процеси доста помагат и за нашия напредък този район. Необходимо е да укрепим усилията си и за да насърчаваме разнообразяването на търговията с този регион, както и да насърчаваме регионалната промишлена интеграция. Господин Хигинс. Всъщност пропусна госпожа Москардини. Извинявам се. Искам да й благодаря за коментарите. Сигурна съм, че това, което чухме от нея, е, ще е от полза за укрепване на нашите търговци. Просто исках да благодаря. А, нека сега да се обърна към господин Хигинс и неговите въпроси. Защо сме отстъпили пред спекулантите, които имаха доста отрицателно въздействие върху търговията? Според данните, с които разполагаме, международната търговия е нараснала с 25% е, и това е много сериозна разлика. Миналата година, която беше най-лошата от а, е, Втората световна война, отбеляза 12% спад в международната търговия. А, а това е областта, която ни дава възможност да противодействаме на отрицателните тенденции в заетостта. секторите, за които говорите, там последиците за заедността не са чак толкова лоши, колкото твърдите. До 2,8% от БВП през миналата година е растежа, през 2000 а, очакваме процент и половина нарастване на брутния национален продукт. Що се отнася за стратегията е, за 2020 година, там очакваме тя да е от особена полза за укрепване на търговията. Перу. Всички въпроси, които повдигнахте, бяха от огромно значение и знам, че те са разисквани доста обстойно в парламента. Дори е проведена мисия в Колумбия а, от парламента, за да се види на място а, какви са тенденциите в областта на правата на човека. От информацията, с която разполагаме, мисля, че всеки ще се съгласи, че действително е отбелязан напредък. Международната организация по труда е отразила също това в своите доклади, както и ООН. Европейската комисия също отчита напредъка в всички области, които споменахте. Въпросите, които можем да обобщим като устойчиво развитие, са от огромно значение в новите ни споразумения, споразуменията от ново поколение, които се подписват от Европейския съюз, най-вече по отношение на социалните и трудовите права. Там има моменти в тия споразумения, които специално се занимават именно а, с а, тези теми. Комисията следи внимателно тези а, дейности и изпълнението на тези клаузи от търговските споразумения. Мисля, че това отговарям на въпросите Председателя, благодаря за основните и а, откровени отговори а, на държавния секретар. също така и за доклада относно постигнатото на Испанското председателство на съвета на Европейския съюз. Благодаря ви много и ви поздравявам за успеха в редица области. С това приключваме заседанието. Следващото ни заседание ще се проведе на 13 и 14 юли. Благодаря ви, колеги. Para mí, sí, sí.